Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion formelle. Започваме учредителното заседание на Комисията по развитие. Аз ще се опитам да говоря на френски, като се надявам, че няма да правя много грешки. Искам да ви предупредя, че всичко, което казвате, се предава на живо по интернет. Така че внимавайте. Аз съм тук в качеството си на първи заместник председател на бившото бюро, но за следващия мандат това няма да бъде тази ми функция. Аз ще бъда сред вас в, ще бъда сред вас в залата и ще бъда тук, за да обявя следващият председател и заместник председател. Имаме ли кворум? Мисля, че да. Искам да попитам дали някой иска да издигне кандидатурата на председател на комисията, госпожа Крез. Аз съм Катрин Грес от, от групата на Зелените и от името на моята група искам да предложа кандидатурата на мадам Ева Жули. Предложената кандидатка съгласна ли е с тази кандидатура и запозната ли е с нея? Да, приемам да бъда издигната за председател с радост. Сега ще трябва да попълните формуляр за финансови интереси. Е, аз попълних е, този формуляр, вашите акции в Аквитен. Отдавна ги продадах. Има ли други кандидати? Други кандидатури? Мигел Мартинес. пред, когато искам да чуя а, превода на моя език, а, чувам немски език, може би и други от вас имат същия проблем. Освен това, чувам два гласа. Е, гласа на председателя и гласа на преводачите в немската кабина. Тъй като очевидно има само една кандидатура, тъй като никой не иска гласуването да бъде тайно, мога да ви кажа, госпожо Жули, че ви очаква е, нелек период. Ние преживяваме труден период в областта на развитието. То е подложено на натиск от различни страни – финансова криза, економическа криза. Все още можем да постигнем целите на хилядолетието развитие, макар че няма да е лесно. Всички ние сме за засилена роля на Европа и за справе, социална справедливост. Надявам се, че следващата книга, която ще напишете, е, е развитие под обсада. Сега вод с ръкопляскане. и за разлика от друг път отстъпвам мястото си на друг човек с голямо удоволствие. Много съм развълнувана от избора ми на председател. Знам, че в Европейския парламент може би няма по-важна комисия през следващите пет години. Ние сме изправени пред множество проблеми. Проблеми свързани с климатични промени и трудностите, които те създават за развиващите се страни. Не за... Ние не разполагаме с достатъчно средства за развитие. Знаете, че общите средства за развитие, отпускани в цял свят, са около 100 милиарда кои, и това, това не е достатъчно. Може би трябва да се трябва да пожертваме а, развитието в, във връзка с а, кризата. Може би тази криза ще продължи дълго и нашата работа е да информираме гражданите, че развитието е приоритетна дейност. Това е работата, която ни предстои през следващите пет години. Мисля, че ще бъде уместно да се представя преди да бъде избрана за евродепутет. Аз работих в норвежкото правителство в областта на развитието и съм работила в областта на борбата срещу корупцията, и против срещу е, прането на пари и финансовите убежища. Преди това съм работила като магистрат във Франция в продължение на 20 години. Работила съм и в прокуратурата, и в следствието. Надявам се, че професионалният ми опит ще ми помогне да работим добре през следващите 5 години. Сега ще преминем към избор на четиримата заместник-председатели на комисията. Издигната е следната кандидатура за поста на първи заместник председател госпожа Стифлер. Госпожа Стифлер е тук. Приемате ли задачата да бъдете избрана за първи заместник председател? Да, приемам тази мисия и ще положа максималните усилия да се окажа достойна за тази задача. Попълнихте ли декларация за финансовите интереси? Да. Има ли други кандидати за поста на първи заместник-председател на комисията? Предлагам да изберем госпожа Стифлер с ръкопляскане. Госпожо Стифлер, заповядайте да заемете, да заемете мястото си до мен. J'ai reçu la proposition de la nomination de monsieur. Издигната е кандидатурата на господин Дева за втори заместник председател. Той е тук. Приемате ли да бъдете издигнат за втори заместник председател на тази комисия? Да, госпожо председател, приемам да бъда втори заместник председател. Попълнихте ли декларация за финансови интереси? Да, попълних. Има ли други кандидати за този пост? Няма. В този случай ви предлагам да изберем господин Дева с ръкопляскане. Господин Дева, Заповядайте да заемете своето място до нас на трибуната. Получих предложение за издигане на кандидатурата на господин Саники за трети заместник председател на нашата комисия. А, извинявайте, става дума за госпожа. Госпожа Саники, тук ли сте? Тук е. Госпожо Саники, приемате ли да бъдете избрана за трети заместник председател на Комисията по развитие. Микрофонът не е включен. Би трябвало да знам а, как работят микрофоните. Много се радвам да бъда трети заместник председател на тази трудна комисия. Разбира се, ще положа максимални усилия. Попълнили сте формуляр за финансовите интереси? Да. Има ли други кандидатури, други предложения за кандидатури за поста трети заместник председател? Няма в този случай да изберем госпожа Саники с ръкопляскане. Госпожо Саники, заповядайте да заемете своето място на трибуната до нас. Thank you. При мен е поступило предложение за издигане на кандидатурата на госпожа Кретю за четвърти заместник председател на нашата комисия. Госпожа Кретю не е тук, но тя ни е изпратила писмо, което господин Мартинес ще прочете. Не, няма да го чета. Аз не чета писма. Искам само да кажа, че госпожа Кретю не може да бъде тук поради лични, семейни причини и ни помоли като кандидат от името на социалистическата група да представи своята кандидатура. През, по време на предишният мандат тя е била активен член на тази комисия и тя с радост приема да бъде издигната за заместник-председател. Попълнила е необходимата декларация за економически и финансови интереси. И с радост мога да представя нейната кандидатура. Тя е изпратила съответното писмо на вас като председател на комисията. Благодаря. Госпожа Кретю приема да бъде избрана за четвърти заместник председател. Приключихме. Има ли други кандидати за поста четвърти заместник председател? Няма. В този случай ви предлагам да изберем госпожа Кретио с ръкопляскане. И така, приключихме с сформирането на състава от председатели и заместник-председатели, председатели и заместник-председателите и тъй като ще работим заедно в продължение на две години и половина, след това на нови две години и половина, Добре би било да се представим взаимно и всеки един да отдели по една минута и да се представи от къде идва, какви са неговите очаквания, какви са вижданията му. И може би а, да вървим в този ред, да започнем с вас, господине. По една минута ще има всеки един от вас да се изкаже. Благодаря ви, госпожо председател. Казвам се Морис Понга от е, отвъд морските територии съм избран. Изпълнявал съм различни е, отговорни длъжности в продължение на 10 години и в момента съм евродепутат. Какви са моите очаквания? Очаквам парламентът да разгледа режима за асоцииране и взаимоотношенията между Европейския съюз и страните от Тихоокеанския басейн. И аз особено много държа на развитието на това сътрудничество. Благодаря ви много. Бих ви помолила да останете седнали докато се изказвате, за да може да се чува ясно по микрофона за преводаческите кабини. И е, може би трябваше да започна с заместник председателите, но ще се върна отново към вас. А, Сифлер, заместник кмет в Милуза, в а, Елзас. Член съм на политическата партия Модерна левица, а, начало с господин Бокел. Депутат съм от няколко дни. И а, в а, е, моя личен професионален живот е, аз съм фармацевт. Това е далече от политиката. Омъжена съм, имам две деца и ще дам думата на моя съсед. Ако нещо друго допълнително ви интересува, е, ще ви отговоря. Благодаря. Моето име е господин Наджи Дева. Аз съм член на тази комисия в продължение на 10 години. Два мандата изкарах в Комисията по развитие. Смятам, че тя е изключително важна. Бях координатор от името на ЕМП с Мариан Мартинс. Това беше през последните пет години. Участвах в Комисията по развитие и Комисията за страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн. Вече не съм член на ЕМП. Вече съм член на новата парламентарна група на европейските консерватори и реформатори. Аз съм координатор на тази група. Преди да дойда в този парламент бях депутат от британския парламент, бях част от правителството на Джон Мейджер. Радвам се, че сега ще бъда заместник председател на тази комисия, както каза нашия председател. Нашата комисия ще играе изключително важна роля в тези времена на финансова криза. Трябва да гарантираме подкрепа за най-бедните хора в света. Това ще си е стабилна политическа битка. Благодаря. Grazie. Eh, mi chiamo Iva Zanicchi, sono italiana. Аз се казвам е, Ива Заники и съм италианка. Нямам зад гърба си е, дълъг политически стаж. Аз идвам от света на музиката. 45 години съм пяла на сцената и смет, сметнах, че е дошъл момента, в който мога да се заема с политика. Надявам се да съм избрала правилния път и правилната комисия. Аз с страст и любов ще се заема с работата, която ми предстои. Имаме чудесна председателка с огромен опит и аз наистина ще работя ангажирано, защото хората обикновено са много скептично настроени към нас. Аз вече не съм в първа младост и за това може наистина да ми повярвате, че аз ще се ангажирам с моята работа. Желая на всички вас и най-вече на себе си ползотворна работа. Давам ви думата, но отново ви припомням само една минута, защото сме много. Uh, Благодаря, госпожо председател. На първо място поздравление за избора. Поздравление на заместник председателите. Аз съм Гей Мичел от ЕНП. Бях член на тази комисия по време на предишния мандат и бях докладчик за инструмента за сътрудничество за развитие, където се обединяват различни инструменти също бях докладчик и за пакета за неотложна хранителна помощ. Преди да стана евродепутат бях член на правителството на Ирландия. Съвсем накратко милиони страдат страт от недохранване, от липса на вода. Развитието е мой приоритет. Се надявам, че ще можем да работим заедно, за да разрешим всички тези проблеми. Благодаря ви. Моето име е Филип Качмарек, аз съм полски евродепутат. По време на последния мандат на парламента участвах в същата тази комисия. Мисля, че тя е изключително важна. По време на предишния си мандат работих по въпросите на страните на Европейския съюз, които се присъединиха наскоро. Не казвам нарочно нови държави членки. Е, годините на членство не са толкова важни. Бил съм депутат в Полския парламент, работил съм и в местното правителство на моя район. Благодаря. You, Благодаря, госпожо председател. Имаме проблем с превода в момента. An dieser Legislaturperiode dabei. Davor war ich im ungarischen Parlament und habe mich mit Außenpolitik. Знам, че комисията, тази комисия е много важна. Бих искал да дам своя принос. И хубаво е, хубавото е, че тъй като другата комисия, в която участвам, е в областта на енергетиката, има области, в които дейността на двете комисии се припокриват, както, например, промените в климата. Радвам се, че съм тук. Моето име е господин Берман. Аз съм работил като журналист. Дойдох в парламента през 2004 година. Работил съм в комисията по сълско стопанство, сега работя в комисията по развитие. Това е моята любима комисия. Аз съм за равнопоставеността и мисля, че Европейския съюз трябва да играе водеща роля в предоставянето на равни шансове за всички. Нашата комисия може да играе централна роля. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Поздравления, аз се казвам Майкъл Кешман. От 10 години съм член на този парламент, работил съм в областта на ПВР, работил съм за прозрачността, за откритостта, за човешките права. Трябва да създадем един свят, в който всички хора се третират по един и същи начин, а второто ми стремление е политиците да работят повече, отколкото говорят. Благодаря. Номер 10. Казвам се Дароса. Аз съм от Ирландия, от Лейбаристската партия и членувам в групата на социалистите и демократите. Аз съм заместник, член, основна титуляр съм на комисията по заетост и социални въпроси. Мисля, че има много прилики между дейностите, свързани, в, свързани с заетостта и социалните въпроси и развитието. И двете комисии са насочени към това да бъдат изпълнени целите на хилядолетието за развитие. Особено въпросът за достойния труд. Поздравления, госпожо председател. Аз съм Михаил Мартинес. Мартинес, член съм на тази комисия от 10 години. Дълго време бях координатор на социалистическата група. Бях заместник-председател и координатор за социалистите в бюрото. Ще се постарая не само да играя максимално активна роля в тази комисия, но и да оказвам подкрепа на всички стремежи на тази комисия, тъй като според мен тя е много важна, особено що се отнася до тези области в света, в които Европа трябва да играе важна роля възоснова на нашите ценности. Аз съм нов член на Европейския парламент. В миналото отговарях в Испанското правителство за образованието и за връзките между правителството и парламента. Последната а, задача, която изпълнявах преди да се кандидатирам за депутат в Европейския парламент, беше задачата на заместник началник на кабинета на министъра-председателя. В момента света е в криза, помощта, която се отпуска за развитие, също е в криза, но съм, мисля, че а, достоинството на всеки един а, човек А, живота в благоденствие са цели, които си служават да бъдат преследвани. <clears throat> Е казвам се Норберт Нойзер. Аз идвам от федерална провинция Райланд-Фалц в е, Германия. Аз съм нов член на Европейския парламент парламент. Преди това в продължение на 10 години бях депутат в парламента на федералната провинция и работих много с неправителствени организации в областта на развитието. Мисля, че периода, в който работим, съвпада с целите за развитие на хилядолетието от 2015 година и смятам, че наша задача трябва да бъде да преследваме целите за развитие на хилядолетието година по година. Комплименти, президенте, вице-президенте. Io sono David Поздравления, госпожо председател. А, да, и господа, заместни председатели. Аз съм ръководител на делегацията на Демократическата партия в Европарламента а, и сме членове на групата на социалистите и демократите. Това е първият ми мандат. И смятам, че в тази комисия ще играем една стратегическа роля за Европейския парламент и за Европа. Това означава, че ние ще трябва да дадем отговор на економическата криза и е, да осмислим по нов начин на сътрудничеството и развитието. И играем наистина много важна роля е, за засилване на доверието в е, Европа. Je suis euh, Patrice Патрис Тиролен се казвам. Патрис Тиролян, преподавател съм и кмет на община Комбур в Гваделупа. За първи път съм избран в Европейския парламент и представлявам в осмия избирателен район на задморските територии. Работил съм като регионален съветник по споразумението за економическо партньорство. Разбира се, че ще дам всичко от себе си, за да бъдат по-активно включени е, Гваделупа, Мартиника в дейността на парламента. Очакванията са ми е, също така в е, е, инициирането на една истинска, реална политика за развитие. Мисля, че това е наистина важно, да се отиде отвъд международното право за развитие Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το аз също искам да поздравя членовете на бюрото Елини Каруто, се казвам. Представлявам Кипър. Продължение на дълги години съм била преподавател в Медицинския университет на Кипър – а също така съм изпълнявала и функцията на депутат в моята страна. От 25 години работя активно с неправителствени организации, сферата на развитието във всички части на света и правата на човека. Като хирург съм участвала и в много военни операции. Работила съм в много африкански държави, както и азиатски, е, Карибите и Латинска Америка на доброволни начала. Смятам, че Европа има едно, един морален дълг към страните от третия свят, както и към тези народи, защото а, развитието на тези държави ще помогне за борбата срещу пандемиите, климатичните изменения и незаконната иммиграция. Наистина имаме много работа пред нас и аз съм на разположение на комисията за да споделя моя богат опит. Е, е, Казвам се Ори от Унгария. Заместник член съм от 2004 година тази комисия. Изготвил съм доклади и възнамерявам да положа сериозни усилия в работата в рамките на тази комисия в идните години. Казвам се Биргит Шнибер Ястрам. Идвам от Хамбург. Хамбург е голям град в Северна Германия. За първи път съм в Европейския парламент. Имам натрупан политически опит от германския Бундестаг и заместник мед на град Хамбург. В тази си функция съм участвала в много пътувания до развиващите се страни. Много съм любопитна за това, което ще се случи и се радвам да работя с вас. Господин Арсенис. Е, благодаря, госпожо председател. Казвам се Арсенис. Идвам от Гърция, член съм на групата на социалистите и демократите. От 15 годишна възраст участвам в дейността всичко свързано с развитието, устойчивото развитие, борбата срещу климатичните промени. И това наистина е най-сериозният проблем, който стои пред човечеството в момента. Смятам, че тази комисия наистина е много важна. Пред нас се откриват 5 години, които трябва да употребим в борба срещу климатичните промени. Как да помогнем на нашите държави, на другите държави да постигнат това, мисля, че нашето задължение е да осигурим достоен живот на всички граждани на планетата, като се отдели особен приоритет на водата. И наистина това е уникален за наш шанс и аз с голямо удоволствие ще направя всичко възможно да променим нещата. Благодаря. Седмих посланцев, словенцев. Аз съм един от седемте представители на Словения в Европейския парламент. Затова ще използвам възможността да се изкажа на собствения си език. Много се радвам, че съм член на тази комисия. Професионалният ми живот е минал в обществения сектор най-напред, като журналист, след това депутат, след това посланник и министър в Словения. Вместо да изграждаме крепост в Европейския съюз, ние трябва да изграждаме мостове за онези, които искат да постигнат напредък, за да не стане така, че онези, които пристигат с кораби, да се отправят към Испания и други страни, а по-скоро да изградим една нова парадигма на развитието, така че в бъдеще всички да бъдем равни, да имаме равни възможности. Добър ден, колеги. Аз се казвам Бил Нютън Дън. Аз съм либерал от Великобритания, от областта East Midlands. Най-вероятно най-известният гражданин на тази област е Робин Худ. Вероятно си спомняте и шерифа на Нотингам. Робин Худ взимаше от богатите и даваше на бедните. Това е добър принцип за тази комисия. Това е моят шести парламентарен мандат. Другата ми комисия е околна среда и аз много се интересувам от въпросите на околната среда. Надявам се, че ще успея да прокарам този дневен ред и тук в тази комисия. Благодаря, госпожо председател. Е, нека да ви поздравя за е, този е, пост тази комисия, в която съм работил между 1994 и 1999 година. 52 правителства тъжат на плещите ми. Работил съм много в хуманитарната сфера, в сферата на околната среда, както и на отбраната, колкото и да звучи смешно. След това станах член на клуба за Западна Африка, който се занимава с проблемите на тази част на света. По време на министерския ми мандат е, съм работил е, за това Люксембург да надхвърли 0,7% публичен дълг е, за развитие спрямо брутния вътрешен продукт. И приемам един девиз от виден африкански мислител, че не се развива нещо, а човек сам се развива. Благодаря ви, госпожо председател. Нека и аз да ви поздравя. Казвам се Арлем Дезир, европейски социалист, избран във Франция. В тази комисия не съм титуляр. Титуляр съм в комисията Международна търговия, тема, която следа от 10 години и работя по тези въпроси, които са свързани с политиките за развитие и дейността на Европейския съюз който да не бъде щедър донор от една страна, а от друга страна, чрез економически политики, особено в търговията, да преследва само егоистични интереси. И ако искаме да бъдем един последователен глобален актьор, истински партньор за южните държави, трябва добре да съвместим политиките в сферата на търговията и на развитието. И ще работя в тези две комисии. Благодаря ви. Ja, mein Name ist Gabi Zimmer. Ich... Аз се казвам Габи Цимър и съм от Германия депутат съм от политическата група на Левите. Това е моят втори мандат. Радвам се да продължа работата си в тази комисия с акцент върху борбата с бедността, най-вече в развиващите се страни. разбира се, като част от целите за развитие на хилядолетието. и другият ми акцент е помощите, които Европейския съюз отпуска за развитие. Добър ден, отново ви поздравям. Казвам се Катрин Грез. Той е мой първи мандат от групата на Зелените. И а, отново а, подчертавам колко много се гордеем за това, че Ева Жоли беше избрана от всички вас за председател на тази комисия. Приоритетите, които лежат на сърцето ми, са три вида обвързване на развитието и данъчните измами, обработваемите земи и също така една политика за оценка на развитието. От географска гледна точка проявявам по-особен интерес към сътрудничество с световните организации на зелените. Добър ден, аз съм Келер, член на Зелената група от Германия. Това е първи ми мандат в Европейския парламент. Дълги години бях председател на младите членове на Зелените партии в Европа. Работя в областта на връзките между миграцията и развитието. Надявам се да продължа да работя в тази област. Също така се надявам да поставяме акцент върху промените в климата. Добър ден! Искам да поздравя всички председатели. Казвам се Катрин Лиотард и съм от Холандия. Членува в Обединената европейска левица. В по време на предишния мандат работих в областта на околната среда и безопасността на храните. Това, е, е моята, това са моите интереси. Е, мисля, че в нашата комисия сме изправени пред е, много предизвикателства, тъй като много голям брой хора живеят в условия на бедност, не само поради климатичните промени, но и поради взетите или не взети политически решения. Предстои ни много работа в тази комисия. Надявам се, че ще успеем да изиграем положителна роля през последните години аз се занимавах активно с, въпроса, с въпросите на сушата, липсата на питейна вода и влиянието на европейската политика върху тези факти. Мисля, че нашата комисия има какво да направи в тази област и се надявам, че ще работим добре, независимо от политическите различия между нас. Не виждам от тук имената. Моля да ме извините. Благодаря, госпожо председател. Аз се казвам Юдит Сархентини. Аз съм член на Холандската зелена партия. Работих в кместото на Амстердам и в областта на развитието. Преговаряла съм в процес Кимбърли по отношение на диамантите от името на Холандия. Участвала съм в преговорите, свързани с дървесината, петрола и така нататък. Работила съм в областта на човешките права в Ангола, Мозамбик. Работила съм за демокрация и честни избори. Проявявам голям интерес към човешките права и към развитието и се радвам, че съм член на тази комисия. Аз се казвам Изабела Льовин, аз съм шведка. Аз съм член на Зелената партия, аз съм нов член на Шведската Зелена партия, нова съм в политиката като цяло. 25 години съм била журналистка, писала съм по въпросите на културата. Последните години обаче работя все повече в областта на екологията. Написах една книга за свръх улова на риболов в Швеция. Това ме наведена мисълта и за Африка и последиците от споразуменията за партньорство с африканските страни и влиянието върху бедните рибари в африканските държави, тъй като те зависят изключително много от риболова. Така че аз съм специалист по риболова и тези въпроси ме пратиха всъщност в Комисията по развитие. Надявам се, че ще мога да допринеса с каквото мога в тази област тази комисия ще бъде изключително важна през следващите 5 години с оглед на целите в областта на климата, които Европейския съюз си е поставил. Много пари ще се инвестират в развиващите се страни в тази област. Надявам се, че това ще бъдат добри инвестиции, които ще дадат тласък на развитието на тези страни. Благодаря. Много ви благодаря. Забравих ли някой? Има ли още някой титуляр или заместник член, който да не се е представил, който да е бил пропуснат? Не, всички са се представили. Наистина, огромно впечатление ми направиха опитите, най-разнообразни, които бяха изложени тук. Тук има личности с много богати теоретични знания, както и практици. И аз съм убедена, че ние ще е, окажем значително влияние върху европейската политика за развитие. В дневния ред има една те точка, разни. Ако някой а, е, иска да предложи тема, която не може да изчака до утре, нека да я предложи веднага. Ако не, ще се съберем отново утре в 10.30 от 10.30 до 12.30 ще е, продължи заседанието, а преди това ще се проведе заседанието на координаторите между 9 и 10.30. и в коя зала ще се проведе заседанието, нека а, тук от секретарията да ми помогнат едно, едно, две, едно, а, две, Demain, Така че закривам нашето първо заседание.